Witam Państwa serdecznie. Przechodzimy do... Дами и господа, сега преминаваме към обясненията на ВОД. Зная, че с нетърпение очаквате този момент, а именно аз да поема председателския пост. Бих искал да помоля тези, които напускат залата, за да обядват в стола, да напуснат тихичко, за да може онези, които желаят да се изкажат, да имат тази възможност. Преминаваме към обяснение на вота за доклада за изхранването и продоволствената сигурност. Госпожа Морвай е първа. Заповядайте.